Започваме с гласуването. Имам две съобщения за вест. Най-напред, госпожа Елени Теохарос напусна НП и се присъедини към политическата група на ЕКАРЕ от